Повтарям, трябва също така да се гарантира, че подадените гласове представляват над половината от общият брой на членовете на Европейския парламент. Съгласно разпоредбите на правилника на парламента се стигне до нужното мнозинство от две трети, се броят само гласовете за и против предложението моля ви да вземете предвид фактът, че общият брой на, гласовете, който ще видите в дясно на екрана, ще включва и е, гласовете с въздържали се, но за броенето ще се е, вземат предвид само гласовете за и против. Съгласно член 180 а, а, параграф 2 политическите групи, които достигнаха нужното мнозинство, поискаха тайно гласуване. <clears throat> Уважаеми господин председател, съгласно член 184 на правилката на парламента се противопоставя на избраната процедура, която нарушава правата на членовете на парламента, които искат да гласуват с въздържали се. Миналата с нощи вашият екип излезе с решението, че ще се избърва този метод, но аз се противопоставям, защото процедурата за предсрочно прекратяване на мандата е по член 180 не е също като процедурата за избиране на заместник председател. Стандартна практика на Европейския парламент е да се зачита гласуването с въздържал се. Затова, господин председател, ви моля да вземете предвид гласовете въздържали си при определянето на това дали е изпълнено изискването за мнозинство от две трети да или не. Господин Чернески, няма нямаше възможността сам да се защити в, в, в пленарната зала, което е против правилата, а сега не се зачитат и правото на колегите гласуват въздържали държави, което също е толкова неприемливо за нас. Per quanto riguarda l'interpretazione del Относно тълкуването на правилника, За първи път гласуваме съгласно тази процедура, т.е. съгласно член 21, затова трябва да се вземе предвид общото общите разпоредби, които се прилагат за всички други гласувания, подобни на този вид гласуване, т.е. тези, които се прилагат за избирането на заместник председатели, квестори, в тези случаи не се зачитат гласовете въздържава се при броенето на нужният кворум. Съгласно член 178 на правилника на дейността се предвижда включването само на гласовете за и против, освен ако няма специфични други разпоредби в договорите, но в договорите няма такива разпоредби, затова смятам, че трябва да се приложи в случая член 178 от правилника за дейността и всички останали разпоредби, които се прилагат при обичайната процедура за избиране на заместник-председател. Така че потвърждавам това тълкуване и потвърждавам, че ще се борят само гласовете за и против. Господин Корбет има думата. Благодаря ви, господин председател. Бях докладчикът, който въведе този член на правилника за дейността в правилника преди много години. До сега не е използвам тази процедура, но мога да потвърдя, че тълкуването ви напълно отговаря на намерените ни при изготвянето на тази разпоредба. Благодаря ви. Bene, possiamo passare ora. Добре, в такъв случай пристъпваме към самото гласуване. Повтарям, това е тайно гласуване. Повтарям, трябва да съберем мнозинство от две трети от подадените гласове, като ще се борят само гласовете за и против. Моля, гласувайте. Avete votato tutti? Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. La proposta è approvata. Предложението се приема. Продължаваме с доклада на Данута Хубнер и господин Силва Перера относно състава на Европейският парламент, член 3, изменение 17, поим на гласуване, моля гласувайте. Il voto è chiuso. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение трето за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Първоначален текст по има на гласуване. Моля, гласувайте. Il voto кюзо. chiuso. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение четвърто по член трети за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 29 за, против, въздържали се, приема се. Първоначалният текст по на гласуване, моля гласувайте. Параграф 4. Изменение 5, D18, D27, D39, D. По име на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Член 5 и първоначален текст по име на гласуване. Моля гласувайте. е кю. Прекратете гласуването. Приема се точка по 3, изменение 16D и 26D по има на гласуване. Моля гласувайте. Il voto è chiuso. Прекратете гласуването. Тесто е апроват. Приема се. Продължението за е, решение за Моля ясно дигате ръка. Не е поименно гласуването. Моля вдигнете ръка. За предложението за решение. Против. Въздържали се. Приема се. Искате да направим проверка? Добре. Проверка. Моля гласувайте по предложението за решение. Il voto è chiuso. Прекратете гласуването. Приема се. Продължаваме с проекторезолюцията. Параграф първи. Госпожо Брас, имате думата. Благодаря ви. Мисля, че настъпи доста голямо объркване. Не стана ясно какво точно гласувахме. Lei deve dire che non... noi abbiamo delle liste di voto разполагаме с списъка на гласуване, но не, обяснихме, но не ни обяснихме точно какво гласуваме. Onorevole е. Bresso, quando veramente se mi sta ascoltare le Госпожо Бресо, моля ви да ме изслушате, ако искате да ви отговоря. Yes, thank you, President. You didn't... Благодаря, господин председател. Не обяснихте, не казахте, че член 4, параграф 3 и член 4, параграф 3 т.е. измененията по тези членове отпадат. Това не стана ясно и си мислихме, че гласуваме по член 4, а не член 5. Не казахте, че тези изменения отпадат. Не го казахте, ние не го разбрахме в списъкът за гласуване, казва председателят, в случай на приемане на измененията по член 4, по член 4 отпадат следващите изменения. Аз съвсем ясно обясних какво гласуваме. Съжалявам, госпожо Бресо, но трябва да следите как се гласува. Освен това, говоря на италиански, който е родният ви език. Предполагам, че ме разбирате по-добре от останалите. Карвер, прего. Господин Карвер. Thank, thank you, Благодаря ви, господин председател. Предлагам ви едно много просто решение. Тоест, нека пак да гласуваме предложението за, за решение. Мисля, че е най-лесното решение. Е stato А, вече гласувахме електронно по решение, предложението за решение. Господин Галтиери. The... Господин председател, член 5, който беше гласуван незабавно след отпадането на другите изменения, защото одобрихме е, измененията на получен член 4 параграф 1. Беше приятно много от нас гласуваха погрешно, защото не бяхме наясно, че вече гласуваме член 5, е, пък и на екрана се появи нещо съвсем различно. Така че просто ви молим, нека да повторим гласуването. Просто ви молим да се гласува отново член 5 и да продължим нататък. Това е което искаме. Това, което искаме и, и аз и други колеги, защото много от нас гласуваха погрешно, защото мисля, че, че гласуваме предишното изменение. Но, но, капито, което сбатери табли, какво да significa. Не разбирам точно какво се случва и защо се стигна до това объркване. Мисля, че бях изключително ясен при обявяването на заключенията. Имате думата. the board and the board said four. The... На екрана пишеше отпада. Ah, c'è stato un errore. Ah, va, bene. Okay. va bene, allora. Un attimo. Se... Ho capito, ho capito. Добре, разбрах ви. тъй като не виждам екрана за себе си, но очевидно е имало проблем с а, а, това, което се е показва на екрана, по член 4 и 5, така че нека отново да гласуваме. Започваме с член 5. Член 5. Първоначален текст. По именно гласуване, моля гласувайте. Voto chiuso. Прекратете гласуването. Приема се. Passiamo allora agli emendamenti. Сега преминаваме към изменение 16D и 26D по точка преамбила 3 по има на гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приемат се. Декаде лемендаменто 30. Изменение 38 отпада, така че гласуваме предложението за решение за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към проекто резолюцията. Иска да направим проверка. Добре, нека да направим проверка на предложението за решение. Не? Il voto chiuso. Прекратете гласуването. Приема се. Продължаваме към проекто резолюцията. Параграф 1. Първоначален текст. Разделно гласуване за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Първоначалният текст на параграф 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Пети е параграф, две части. Първа част приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се. Петнайсто изменение, две части, отпада. Всъщност гласуването тук. Сега стигаме до изменение 41 по именно гласуване. Моля, гласувайте с електронни карти. Il voto è chiuso. Край на гласуването. Отхвърля се. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 c'è un problema tecnico che non dipende da me. Е, има технически проблеми, но не можете да ме вините за тях. И така, е, текстът се прие. Второ изменение. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 23-36 идентични по именно гласуване. Моля, гласувайте. Il voto е chiuso. Край на гласуването. Приема се. Е, първоначалният текст няма да се гласува. Седмо изменение. Е, кой е за, а против, въздържали се, отхвърли се. 24D и 42D. Гласуваме сега с електронни карти. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Текста се приема. 25-то изменение. За, против, въздържали се. Проверка. Моля, гласувайте. Il voto è chiuso. Край на гласуването. Текста бе отхвърлен. Параграф 15, изменение 6. Кой е за, против, въздържали се, Налага се проверка. Електронно гласуване. Voto Край на гласуването. Отхвърля се. Съображение от преамбюла С. Е, първа част, е, втора част всъщност гласуваме за, против, въздържали се, приема се. А след е, съображение С, осмо изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Съображение F от било в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. След съображение F, изменение 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Десет няма да се гласува, 11 също, 19 Д. Моля, гласувайте. е chiuso. Край на гласуването с електронни карти. Текста се приема. Поименно гласуване по 31. Моля, гласувайте. Il voto è chiuso. Край на гласуването. Отхвърля се. 32 изменение Гласувайте, моля, с електронни карти. Край на гласуването. Текстът бе отхвърлен. А сега по първоначалния текст, по именно гласуване отново, моля гласувайте. Lo Край на гласуването. Приема се. 12-то изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 20D. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме изменение 13. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 21D и 34D е, заедно. Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. Текста се приема. Четирнайсет Д. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по цялата резолюция с електронни карти по именно гласуване. Моля, гласувайте. Юзо. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за а, докладчиците. А сега преминаваме към доклада Гонсалес Понс, преразглеждане на рамковото споразумение за отношение между Европейския парламент. Второ изменение, кой е за? 18-то изменение, кой е, е, за, против, моля, гласувайте по имена. Край на гласуването. Отхвърля се. Кой е за? Против? Въздържали се? Е, за оригиналния текст е, е, приема се. Трето изменение. По именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърлям се. 4D, моля гласувайте. Да, да, не се тръгваше. Тесто е респинто. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега пето изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Il voto è chiuso. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по първоначалния текст. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Първоначален текст по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Седмо изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Осмо изменение. Кой е за, против? Въздържали се. Отхвърля се. Първоначалният текст. Кой е за, против? Въздържали се. Приема се. Девето изменение. За, против? Въздържали се. Отхвърля се. Първоначален текст. За, против? Въздържали се. Приема се. 11-то изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме първоначалния текст в две части. Първа част, е, моля, гласувайте поименно. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Отново е електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 16 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Десето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение. Първо. Не. 13-то изменение първо. По именно гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега вече преминаваме към съображение Е от преамбила. Първо изменение. Моля, гласувайте по именно. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначалният текст, моля, кой е за, против, въздържали се, приема се. Съображение F за, против, въздържали се, приема се. Съображение H за, против, е, въздържали се, приема се. А съображение и 17-то изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Съображение J от преембила. Първоначален текст. Кой е за, против? Проверка. Моля да направим проверка. Край на гласуването. Текста бе прият. Гласуваме по цялата резолюция поименно Моля, гласувайте. Край на гласуването. Текстът се приема. Поздравления за докладчика Гонзалес Понс. Äh, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, wir kommen... Скъпи колеги, сега ще гласуваме по доклада Корао. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А сега преминаваме е, към предложението за резолюция борба срещу дискриминацията спрямо граждани на ЕС, принадлежащи към мълцинства. Е, кой е за, кой е против? Приема се. Добавяне на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри-Ланка в списъка на високорисковите трети държави. Госпожо Юрова, желаете ли думата? Да, имате думата. Госпожо председател, уважаеми членове на парламента, ние споделяме отговорността в борбата срещу изпирането на пари и тероризъм този парламент участва в особено голяма степен в тази битка. Много важно е, естествено, в това отношение да спазваме всички принципи, за които сме се споразумяли. Тунис е привилегирован партньор за Европейския съюз така че е, всички ангажименти, поети от Европейския съюз е, по отношение на Тунис, няма е, да отпаднат от дневния ред, независимо от решението, което стои в момента и предстои да се гласува. Комисията смята, че ще трябва а, да продължи а, с действията, договорени с Тунис и е, очакваме доклада на работната група в края на 2018 година. Комисията е, ще подкрепи всички действия на Тунис и ще подпомогне страната в усилията и да отпадне от списъка на високорисковите трети държави. И се надяваме, че доклада на финан... групата за финансови действия ще подкрепи едно такова решение, оценявайки резултатите от действията на Тунис. Това ще бъде един много важен а, е, а, е, символичен знак и за всички останали държави, които са включени в списъка. Нека в заключение кажа, че а, е, комисията ще продължи да работи системно по включването на високорискови трети държави в е, е, списъка и е, същевременно ще следи за действията им, така че те ще бъдат изваждани от този списък при съответните резултати и доклада на финансовата група. Благодаря, госпожо комисар. Мадам Вержие? По правилника, да. Бихте ли ни казали по кой член? от правилника. Желаете думата. Госпожо председател, аз пуснах възражение. Току-що чухме и госпожа комисаря. Та искам да кажа на колегите, че госпожа комисаря няма какво да допълни към вече казаното. Съвместното заседание на Либе и Екон, както и пленарното заседание в понеделник вечерта, бяха достатъчни. Това е неприемлив натиск от страна на Европейската комисия. Моля ви да гласуваме. Напомням ви, че е необходимо мнозинство от е, гласуващите членове на парламента. Кой е за? Кой е против? Мисля, че е, не се прие. Да, да, да, да. При всички положения ще направим проверка. Моля ви, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. Триста пятьдесят и седем гласа за. трябваше да имате повече гласове така че възражението не се приема. Нулева толерантност за гениталното усъкътяване на жени. Много моля за тишина в салата. Четвърти параграф, първоначален текст, първа част, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 13, трето изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме първоначалния текст по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Отхвърля се. Шесто изменение. Гласовете за. Гласовете против. Въздържали се. Отхвърля се. Първо изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение. За. Против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 по целия текст. Кой е за, против, въздържали се, приема се. И така, приключихме с гласуванията. collègues, je vous demanderai de sortir beaucoup plus vite. Скъпи колеги, моля да напуснете залата по-бързо и по-тихо. Madame Guillaume, je vous demanderai de... Госпожо Гийом, моля да напуснете залата.